przewodniczący! E, panie i panowie, koleżanki i koledzy, wznawiam posiedzenie. Protokół z wczorajszego posiedzenia oraz tekst... Уважаеми дами и господа, продължаваме заседанието. Протокола от предишното заседание е на лице. Има ли забележки? Няма. Тогава приемаме протокола. Следващата точка по дневния ред е изказване относно бъдещата Европейска дипломатическа служба. Имаме изказване от господин Брок и господин Берховщад, а след това имаме изказване от върховния представител за външната политика. Ние продължаваме с изказването на Елмар Прок, представител от Комисията по външна ни работи и докладчик. Уважаеми господин председател, господин комисар, колеги, направихме първата важна стъпка за създаването на дипломатическата служба на Европейския съюз. Мисля, първата стъпка беше споразумението от Мадрид. То ще не е валидно, защото все още имаме, трябва да изчакаме процедурата по съвместно взимане на решение. Но мисля, че с това споразумение се доближихме до създаването на тази служба. И като Европейски парламент може да кажем, че ние искаме тази дипломатическа служба. Желанието на парламента е да имаме върховен представител за координиране на външните отношения на Европейския съюз и да отговаря за политиката за сигурност, която да ни представя пред съвета, пред комисията и пред света, която да осигурява кохерентността на европейската политика, която да ни осигури главна роля на международната сцена. Мисля, че тези цели ще се подкрепят от мнозинството в Европейския парламент. За нас беше важно при преговорите да действаме от името на гражданите на Европа и да осигурим компетентностите и отговорностите да са в унисон с общностните принципи и да не се инструментализират и ренационализират. Мисля, че преговорите бяха много трудни, но въпреки това Господин комисар, позволете ми забележката. Смятам, че преговорите бяха успешни. Дами и господа, отново искам да подчертая, че след първоначалната колебливост от страна на съвета, бе осигурено и възможността на парламента да оказва влияние при вземане на решения. Факт е процедурата по съвместно вземане на решение. По тази причина смятам, че е изключително важно прилагането на общностния подход в рамките на това, което залага договора. И то не само в областта на правната и вътрешната политика – не само в областта на външната политика и политиката за сигурност, ние се намираме в една ситуация такава, че и за бъдеще трябва да взимаме предвид преюдициални решения, да имаме възможността не само както при изслушванията, а при оговорени предварително изказвания да каним посланици по определени теми. Ето за това искаме да имаме възможността да бъдем осведомявани при различни процедури, при различни подписвания и водене на международни преговори. И като заключение искам да кажа, че парламента няма да провежда оперативна външна политика. Ние искаме да може да контролираме, може да, искаме да може да казваме не, искаме да знаем как се развива бюджета. За това по всички тези въпроси ние искаме да имаме достъп до съответната информация. Мисля, че това е в интерес на европейските граждани. Благодаря на върховния представител, че преговорите завършиха така, както завършиха. Благодаря, господин Прок. Аз разбирам, това беше много важна реч, но моля ви, спазвайте времето. А сега нека да приветствам следващ господин Шефкович, заместник председател на Европейската комисия господин Кай Верховщет, докладчик. Имате думата. Uh, благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на Елмар Брок и също на Роберто Гуалтери, които са съдокладчици и които също така водиха преговорите с госпожа Аштън, с комисията и с съвета. Сега службата е вече създадена и трябва да кажа, че е, имаме един добър резултат. Един резултат, който нашите институции могат да бъдат подкрепят и да бъдат горди от него. А, господин а, а, Фион, френският министр-председател, вчера заяви, че а, службата не може да прекоси а, а, определени а, а, червени линии но бих казал на господин Фион, закъснявате господин Фион. А, ние вече отдавна сме преминали всички червени линии. И то не случайно, скъпи колеги. А, това е защото използвахме изцяло правомощите, които ни дава Лисабонския договор. А Лисабонския договор предвида и това е договор, който е ратифициран от Франция, ни дава възможност да определяме външната политика на Европейския съюз и господин а, а, а, председател, не става дума за реагардни битки. Службата е вече на лице, въпросът е сега да я използваме, за да развием една истинска външна политика на Европейския съюз, защото, нека си кажем, до сега такава политика Европейския съюз не е имал. Аз мога да го кажа като член на съвета през 2002 отделихме 50 секунди на войната в Ирак. А тогава това беше най-големият външнополитически въпрос. И тогава Европа не беше в състояние да обсъжда този въпрос, камо ли да възприеме обща позиция. Днес вече не може да се продължава така. Уважаеми колеги, сега вече ще зависи от тук нататък работата от а, госпожа Аштън. Службата се нуждае от ясна насоченост, трябва някой да я поведе и договорът ви дава госпожа Аштън много права. Може да свиквате съветът по външните отношения и то в много кратки срокове. Имате право да подемате инициативи, защото сте също така заместник председател на комисията, също така имате отговорност за създаване на общи насоки, които определят стратегическите интереси на Съюза. И всичко това са задачи ваши и на вашата служба. Разрешете ми да ви дам един съвет в края на преговорния процес. Развивайте службата като общностен инструмент. Успехът на Съюза се дължи на този изпитан метод общностният метод. Само когато се прилага общностният метод, може да постигнем успех. Погледнете общият пазар. Единия пазар. Когато не се прилагаше общностният метод, сме свидетели ставали на стагнация, дори на регрес. Вижте финансовата криза. Само чрез използването на общностният метод можем да успеем и е, в интерес е, на Съюза, е, без намесата на страните членки, е да се развива и създава външната политика на Европейския съюз. И с уменията, които имате на ваше разположение, това ще стане и разбира се, вие трябва да защитавате интересите на Съюза. Защото според мен и по, по мнението на този парламент, което е добре за Съюза, добро за Съюза и добро и за страните членки. Благодаря. Благодаря. А, господин докладчик. А, госпожа а, Катрин Аштън, имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати. Много се радвам, че мога днес да разговарям с вас за един от най-важните въпроси на европейския дневни, дневен ред, а именно създаването на службата за външна дейност. Нека да започна с един преглед. Като първо благодаря на всички докладчици, докладчици в Сянка и други колеги, които участваха в този процес. ФЕД, развитие, конститу... бюджетен контрол, бюджет, работата на колегите ви успя да подобри текста в много отношения. Благодаря и на председателя на парламента. Успяхме да създадем необходимата основа. А искам също да благодаря на останалите членове от квадрилога, комисията, председателството и другите колеги от съвета и специално искам да благодаря на правната служба, която ни подкрепеше през цялото време. Уважаеми дами и господа депутати, дойде време да решим. През последните а, няколко месеца се отдаваше голямо значение на а, институционалната сложност а, на конфигурацията, като полагането на основата беше най-важната задача, без да се губи и поглед на причините, поради които се създава службата. Успях е, от ваше име да посетя е, и предстои да посещавам различни е, правителства и военни мисии. Нека да кажа няколко да ми сега за визията за службата в бъдеще. Няма по-уместно място от това и по-точен момент от днешния да подчертаем защо е толкова важна службата за външни дейности в една динамична геополитическа среда. Не можем да си позволим да работим по един а, раздробен, а, фрагментиран начин в един свят, който, а, в който постоянно се а, е, сменят потоците на властта. Трябва да защитаваме интересите на Европа и да отстояваме ценностите на Европа по един по последователен начин. Това също трябва да го правим достатъчно амбициозно. Европейския съюз и държавите членки разполагат с богат набор от ресурси, както и опит, за да изградят един по-добър и по-стабилен свят. Всичкото това трябва обаче сега да го, наберем, да го съберем на едно място, за да постигнем реално въздействие. Най-вече в несигурните места по света, където действията са най-необходими. Газа, Хаити, райони на Африка и Балканите. Европейската външна дейност винаги е имала различни аспекти и политиката за развитие е съвсем нормално да действа по различен начин от дипломацията. Кристалина Георгиева, Андрес Пибалс и други колеги от комисията играят своите ясни роли в тези различни дейности. Но в рамките на Лисабонския договор а, ние вече имаме възможност да работим заедно по една обща политическа стратегия. Стремежите се превръщат в действителност. Моята визия за службата е такава, че а, нашия глас ще бъде чуван. Когато действаме, действията ни ще водят до промени. Ще помагаме на места, където има сериозни проблеми с пандемии, енергийната сигурност, независимата миграция. Само заедно можем да повишим своята ефективност. Ефективността означава да използваме всичките средства, с които разполагаме. Дипломацията, политическите средства за влияние, средства за управление при кризи заедно с дейностите по превенция на конфликти, миротворни дейности и укрепване на мира и стабилността. Уважаеми дами и господа, аз лично видях на какво сме способни, когато работим заедно. Когато бях в източната част на Африка, видях какво правят военноморските ни операции. Видях обаче също така а, какво, пред, какво се върши и на самия бряг, не само в а, морето. Решението на проблемите в морето е на брега. Затова за, с господин Пибалкс сме работили усърдно, за да а, съгласуваме нашите усилия. Регионалните ни а, организации също взеха участие а, в а, намирането на политически решения и осигуряване на по-добро бъдеще за такива а, тревожни райони като Сомалия. Знам какво съм постигнали до сега и знам какво можем да постигнем и в бъдеще. Признавам, че съм а, доста амбициозно настроена, но това, което е необходимо да свършим в краткосрочен план е, е да въведем в експлоатация службата. Уважаеми господин председателю, аз а, официално а, предоставям бележките си за протокола на днешното заседание. Бих искал от тях да посоча само някои моменти, които са от голямо значение за вас. Първо, текстът на новия документ осигурява прилагането на общностния подход във всичките области. Службата за външни дейности ще се трудничи тясно с службите на комисията. Второ, аз знам колко е важна политическата отговорност за вас. Обедена съм, че е създадена добра рамка чрез политическата декларация за политическата отговорност. Очаквам а, в, повеждането на интензивен диалог с Европейския парламент и ние ще е, даваме голямо значение на а, това взаимодействие моите отговорности не ми позволяват достатъчно често да присъствам на а, вашите разисквания, но се радвам, че а, разполагам с много надежни заместници, в това число понякога колеги от а, комисията, хора от ротационното а, председателство и от триото на председателствата. Трето, а, от, от финансова отчетност и отговорност. Радвам се, че също достигнахме до много ясна а, финансова рамка с а, ясни бюджетни процеси и процеси на отчетност. Предвиждам а, създаването на а, управленски екип а, на високо ниво, не само заместник изпълнителния директор, а също така отделни изпълнителни директори, които да отговарят за финансовата отчетност. Знам, че съществуват редица тревоги в тази връзка, но ми повярвайте, няма повод за притеснение. Що се отнася до развитието, това е особен приоритет за Европейския съюз, тъй като Европейския съюз е един от водещите дарители в световен мащаб както в двустранен, така и многостранен план. И това е нещо, което няма да се промени след Лисабонския договор. В момента създаваме една обща, стабилна платформа, за да работим заедно. Фюлер, Пибокс и аз ще гарантираме изпълняването на общите цели за развитие и намаляването на бедността. Пето, постигнахме балансирано споразумение за личния състав на службата. Една трета от националните дипломатически служби, така че да се ползваме с техния експертен опит и а, връзки. Същевременно обаче поне 60% ще бъдат постоянните служители. Също така, а, смятам, че е важно да осигурим а, полов и географски баланс в състава на службата. Една служба, която представлява Европейския съюз, трябва да отразява разнообразието на Европейския съюз. Опите и езиковите умения, които вашите най-добри дипломати ще дадат на службата, ще са едно от основните и конкурентни предимства. Шесто, видяхте моята декларация за Централната администрация на службата. Идеята е всички да разбираме ясно по какъв начин ще е организирана службата. Важно е това да се знае от самото начало, господин председателю, така че да могат да се преразглеждат различни положения в контекста на ново появили се тенденции ще гарантирам съответните служби от комисията да се занимават с планирането в области като управление на кризи, и е, укрепване на мира. Разбира се, нищо от това няма да е в ощърп на специфичното естество на политиките, които са между правителствени и общностни. Ефективната координация на отделните е, звена на службата са от голямо значение. Под моя отговорност е пълното съгласуване на дейностите на службата, Което което съгласувано ще се, ще се осигури в съответствие с конкретиката на тяхната работа. И накрая, господин председателю, парламентът винаги е отдавал голямо значение на правата на човека. Това е един приоритет, който аз напълно споделям и поемам ангажимент, че като върховен представител ще отдавам голямо значение на укрепването и насърчаването, зачитането на правата на човека в глобален план. Ние си даваме сметка, че те биват застрашени на много ключови места по света. Така че задачата е да се наблюдава положението с правата на човека и насърчаването на осъзнаването на целите, е, изпълняването на целите, извинете, на е, европейските ценности в тази област ще бъде една от важните ни задачи. Необходима ни е интегрирана платформа, за да отстояваме европейските ценности в е, световен мащаб. Време е да започнем да осъществяваме амбициите си. Това може да стане само с подходящи хора. Важно е, след като, получ... след като, получихме... Е, след като получим подкрепата на съвета, да преминем към измененията, които се предлагат за личния състав и бюджета за следващата година. Това трябва да стане максимално скоро. Гласуването, което ще се проведе утре, е историческа стъпка за Европейския съюз и макар той да не достига до нашето крайно местоназначение, тя се являва краягален камък в начертаването на нашето бъдеще. Благодаря ви. Благодаря, госпожо заместник председател на комисията, върховен представител. А сега на заместник председателят Марош Шефкович. Имате думата. Благодаря, господин председател, почитаеми дами и господа депутати, дами и господа. Най-напред бих искал а, да приветствам а, а, становището, чието а, приемане подкрепям категорично. Съставянето, създаването на службата за външно действие ще бъде а, ясен сигнал, а, че а, ние подкрепяме нейното създаване. Това е решение също така ще отрази важната роля, на която Европейският парламент изигра при обсъждането на създаването на новата служба. Искам да изразя моята висока оценка за работата на Кати Аштън, върховния представител, през последните няколко месеца. Не всеки ден създаваме нова служба. И въпреки, че работата беше сложна, беше трудна, успяхме да постигнем политически консенсус в седемте месеца, които изтекаха от влизането в сила на Лисабонския договор, което според мен е забележително постижение. Това е доказателство, че е, Кати Аштан успя да постигне един е, солиден баланс още с първоначалното си предложение. Но решението трябва да мине през процеса на демократичен анализ и надзор. И а, е, очаквам а, дискусиите в, в четиристронните разговори, всички, Феховщад, Галтери, всички, които участват в членове на парламента в този процес, ще разгледаме всеки член, всяко предложение и навсякъде ще търсим оптималните решения. Но на, обикновено напоследък нашите преговори е, се съсредоточиха върху три теми. Първо, как службата може да бъде една пълноценна част от организма на Европейския съюз. Второ, важен въпрос беше как да създадеме необходимата финансова подотчетност. И тук разгледахме няколко възможности и съм сигурен, че създадахме нещо ново. ще има ще има всички необходими механизми за осигуряване на финансова а, отговорност и по отчетност. Аз съм сигурен, че а, системата ще издържи а, проверката на времето. И на последно време помощта за развитие. Как да я организираме, как да запазим общностният характер на тази помощ, как да осигурим правото на, на демократичен надзор, на което има парламента. И тук бяха необходими творчески решения и мисля, че успяхме да намерим решение, което ще насърчи най-добрата възможна синергия, като се използват опитът на комисията, използват опитът на всички институции. И, сигурен съм, че работата ще бъде високо ефективна в представенето на Европейския съюз в чужбина. Очаквам е, съответното решение на комисията по-късно е, в този месец и съм сигурен съм, че комисията ще работи в тясно сътрудничество с Европейският парламент, с съвета, с върховният представител, за да се довършат е, всички нерешени до сега въпроси по правилника за персонала, по финансовият правилник и още от сега съм сигурен в ефективната работа на службата за външна дейност. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин заместник председател на Европейската комисия. А сега от името на комисията ДЕВЕ, господин Качмарек, Филип Качмарек. Уважаеми дами и господа, резултатът от преговорите е добър. Искам да ви обясна нашите нашите намерения. Искахме да се концентрираме главно върху следното. Целите на развойната политика да бъдат взети предвид в всички области. От друга страна, не искахме политиката за развитието да се възприема само като захарчето при разпределянето на задачите в отделните политически области. Освен това, искахме да не се заемат само дипломати от кариерата в, в дипломатическата служба, а и хора, които се занимават на практика с политиката за развитието и с други практически дейности. А сега господин Стрейчек има думата. Пани висока представителко, дами и пан. Господин председател, госпожо върховен представител, дами и господа. Докладът на господин Брок и господата, на господата на Брок и Верховщата е един компромис. И като всички компромиси, той има своите плюсове и минуси. Но положителното в него е, е че е, Европейската служба за външна дейност ще бъде отговорна пред Европейския парламент и в бюджетно отношение, а и в политическо отношение. Трябва да се вземе обаче предвид и позицията на националните парламенти, особено когато става дума за формирането на, на политика по външна политика и на въпроса на сигурността. Има и много още практически въпроси, които предстоят да бъдат уточнени. В доклада не е включен на становището на нашата комисия. Ние искахме да се изяснат правомощията, особено по отношение на генералната дирекция, която отговаря за търговията съгласно членове 207 и 218 от договора. Роберто Галтиери от бюджетната комисия. Благодаря, господин председател, госпожа върховен представител, заместник председател на комисията. Докладът не е само някакво мнение. То е резултат на интензивни преговори. Бих искал да благодаря на върховният представител и на Испанското председателство за този успех. По време на преговорите парламентът игра а, а, своята роля а, в постигането на компромиса. Компромисът постигнат в Мадрид отговаря на целите, отговаря на а, усилията на господата Брок и Ферховщад, за да получи Съюза една външна служба, която да е ефективна и същевременно да бъде тясно свързана, обвързана с общностният подход, като бъде под демократичния контрол на Европейският парламент. Очевидно, Европейският парламент има своите червени линии, които не трябва да бъдат прекусявани. Това е защото парламентът трябва да изпълнява своите задачи. Ще имаме по този начин една по-демократична служба, служба, което няма да подкопава автономността на различните видове политики на Европейския съюз или на Европейската комисия. Разбира се, това зависи от законодателните правомощия на парламента по отношение на бюджета. И това ще бъде да продължи да бъде така през идните месеци, когато ще определим правилата и правилниците за персонала и за финансовото функциониране на службата. службата ще бъде създадена в пълно зачитане на буквата и духа на постигнатото споразумение. Също това се отнася и до бюджета на общата външна политика и политика за сигурност. службата се нуждае от непрекъснатата подкрепа на всички европейски институции, включително Европейският парламент, а, за да бъде тя една наистинска а, обща служба за външно действие. А, Господин Калфин. В момента го няма господин Калфин, така че преминаваме а, към госпожа Орики Луначек от Комисията по правата на жените. Благодаря, господин председател, госпожо Ещен, господин комисар, дами и господа. Аз Говоря в качеството си на както на представител на зелените, така и като докладчик. Замествам моята колега, която преди 6 седмици стана майка. Искам да благодаря за сътрудничеството на колегите. Комисията за жените се съсредоточава главно върху равнопоставеността между половете в дипломатическата служба. Успяхме да интегрираме е, този аспект в текста. Госпожо Ещен, аз смятам, че вие също ще се застъпите за равнопоставеността между мъжете и жените в унисон с член 57. Надявам се да вземете предвид на всички нива този аспект при назначението на вашите служители. Искам да благодаря на господин Брок, Гвалтиери и господин Верховстед за доброто сътрудничество. Успяхме да създадем един текст, който да отразява една общностна външна политика, такава каквато тя трябва да бъде. Ето защо аз подкрепям този доклад. Опазване на човешките права, укрепване на демократичния контрол – това са неща, които са залегнали в текста. Например, бъдещите посланици на дипломатическата служба ще трябва да бъдат изслушани пред парламента, преди да започнат своята дейност. Бюджетните въпроси също трябва да бъдат взети предвид това ще осигури едно добро функциониране на службата при управление на криз и при граждански мисии. Компромис не е това, което искаме, и обаче при една добра воля всичко е възможно. Това ще е възможно само ако и вашите амбиции са насочени към едно общо функциониране. Нашето общностно, нашите общностни нагласи трябва да бъдат прилагани от името на европейските граждани. Благодаря. Господин Калфин е в залата. Имате думата. Господин председател, господин комисар, уважаема госпожо Аштън един от основните проблеми които се поставиха през последните месеци бяха свързани с възможността парламентът да получи всички инструменти необходими за осъществяване на строг контрол върху разходите за европейския бюджет за външна дейност. особеният институционален характер на европейската служба за външна дейност поставяше много въпроси свързани с прозрачността икономичността и ефективността на нейния бюджет. аз се радвам че с много активните усилия на колегите в комисията по бюджетен контрол на европейската комисия и лично на вас госпожо аштън ние успяхме да намерим най добрите отговори които да позволят приемането на парламентарното решение за създаването на службата. ясната отговорност и дизайнът на цялата бюджетна процедура ни дават увереност че външната политика на европейския съюз ще бъде създавана и изпълнявана достатъчно ефективно от всички ангажирани институции при ясни правила за отчетност. с нашата работа се постарахме да дадем възможно най бързо зелена светлина за създаването на европейската служба за външна дейност.

на това, което се случва навсякъде по света. Показва, че имаме нужда от Европейската дипломатическа служба. Политическото споразумение е наистина един, една оптимална изходна точка, един много добър положителен сигнал за съставането на дипломатическата служба. Службата трябва да бъде силна, и трябва да даде възможността на Европейския съюз да укрепи своята роля на международната сцена. Трябва ни обаче, трябва обаче да има и бюджетен контрол от страна на парламента. Твърдо съм убеден в това. Но трябва да се изяснат още някои точки. Например, позицията на определените правителства, така наречените червени линии, които бяха засегнати. Някои червени линии може би ще бъдат прекрачени чрез поразумението от Мадрид, но ще има, може би, неформални последствия от това, защото нагласите на отделните правителства са ни известни. Имам предвид изявленията на външния министр Моратинус от Испанското председателство. Много, пред, много държави, много правителства са загрижени от вашите е, компетенции. Някои смятат, че двустранните споразумения са по-добрия вариант, отколкото е една единна политика, външна политика на, на Европейския съюз. Виждам опасност в тази двузначност. Ако имаме ако допуснем след Мадрид да няма на лице ефикасни механизми, то резултатите няма да бъдат на лице. От името на социалистите, господин Свобода. Свобода. Уважаеми докладчици, господин председател, госпожо Ештън. Според мен резултатът е много добър. Моята политическа група ще гласува за утре. Естествено, трябва отделните правителства да дадат шанс на дипломатическата служба, с изключение на френското правителство и неговите червени линии. Ясно е, че ще има червени линии, но въпросът е че не става дума за отвояване на дипломатическите служби, а за усилване на дипломатическите служби. Може би някои държави ще трябва да оттеглят своите дипломатически служби в някои страни в името на общата цел на външната дипломатическа работа от, е, на Европейския съюз. И Бългийското председателство ще бъде първото, първото председателство да използва шанса да подкрепи Кати Ештън. Става въпрос да укрепим ролята на Европа в външната политика. Благодаря. Александър Глав от АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Пред гласуване сме. Резултатът от преговорите са на лице. Имаме една структура, която се отличава от предварителната структура, която си представяхме. Ще продължим дебатите и по-нататък и в Брюксел по отношение на външната политика, но смятам, че ще бъдем по-единни. Опазването на човешките права е нещо, което е много важно за моята политическа група. Но има и нещо друго. Не бе организирана една истинска политическа постоя... политическо постоянно представителство по отношение на външната политика. А, не само в Европейския парламент ще трябва да бъде представена службата, а и навсякъде на други места по света, тук решението можеше да бъде по-добре. Вие казахте, ви, вие сте видели моята декларация по отношение на Централната администрация. Сега имаме две декларации по този въпрос. След 48 часа след Мадрид, вие излязохте с една декларация и аз се позовахте и на член 14 от Лисабонския договор. днеска дадохте също една декларация пред депутатите в Европейския парламент. Надявам се тази декларация да замести първата декларация от Мадрид, защото не може да се говори за управление на кризи и от друга страна предаване на компетенциите. Е, надявам се, че тази днешна декларация да замести първата декларация. Моля, не казвайте, че няма противоречие между двете декларации. Или е, може да говорим само за една е, необходима структура, или в противен случай имаме проблем. Благодаря, госпожа Хаутала, от името на Зелените. А, приветствам постигнатият резултат, особено защото смятам, че а, той отчита а, нуждата от а, адекватна защита на човешките права. Бих, бих искала да а, приканя върховният представител да се придържа към постигнатото споразумение. Радвам се, че в Централната администрация ще има отдел, който ще отговаря за човешките права и тяхната защита в външната политика на Европейския съюз. И това трябва да бъде служба на високо равнище, за да може да изпълни ефективно тази задача. Всички делегации на Европейския съюз в чужбина трябва да включват специалист, който може да работи по тези въпроси на място. Върховният представител, новата служба трябва да работят по нов начин в духа на Лисабонският договор. Тоест последователно и ефективно. Сега господин Чарлз Танък на дълги пазарлъци имаше по отношение на службата и сега на госпожа Аштън показа, че е, умее да върши работата, която е възложена. Ние ще работим конструктивно, но не безкритично с службата за външна дейност. Представеното мнение е приемлив компромис – който може да очакваме от един единствен по рода си независима институция, каква ще бъде службата. Надявам се, че ще бъдат подбрани национални дипломати по според техните качества, а не да бъде изпълнява някакви национални квоти. Приветствам стратегичната роля на службата в развитието на външна политика и нейното изпълняване и ролята на парламента, макар и скромна, при одобряване на, назначенията на високи нива в службата. Това би подобрило демократичният надзор на работата на службата. Освен това, националните служби трябва да, още от самото начало да участват в тази работа. Това е особено важно, когато става дума за военните мисии от общата политика за сигурност и отбрана. Имаме няколко важни такива мисии и националните дипломатически служби трябва да бъдат в течение, за да могат изцяло да подкрепят работата на тези делегации в чужбина. Благодаря. Е, е, сега колегата Майер, Уили Майер. Със съжаление, утре няма да може да подкрепим доклада. От една страна, трябваше да, да вземем предвид натиска от някои държави членки, от друга страна, имаме проблеми с... Е, не постигнахме споразумение по отношение на структурата на тази служба. Парламента и националните парламенти искат да имат контрол не само по отношение на финансите, но и по отношение на, на политическите аспекти. Ние сме една важна е, институция в Европа. Военните и гражданските структури би трябвало да бъдат свързани с другите елементи и другите институции, които съществуват в Европейския съюз, например е, с другите агенции, които съществуват. Планирането и финансовите инструменти също трябва да съответстват на вече съществуващите. Мисля, че тук трябва нещата да се отделят една от друга. Мисля, че има и едно военно измерение в тази служба, външната политика на Европейския съюз може да включва политиката по сигурност и хуманитарната помощ. За съжаление, обаче, моята политическа група няма да гласува положително по този е, доклад, защото основните неща останаха нерешени. Има напредък по отношение на финансовия контрол, но знаем, че последната дума е Европейския парламент. Ето защо ние решихме да, да, не, да гласуваме против доклада. Благодаря. Благодаря ви. Следващия оратор е от Европа на свободата и демокрацията. Господин председателю, има нещо много по-дълбоко и по-важно от службата за външна дейност и то е вкоренено в международното право и се отнася до това какво означава а, национална държава. Има четири различни а, определения на държава. Първо, на базата на население, а, постоянно сравнително, територия, ясно определена, а, правителство и капацитет, способност за установяване на дипломатически отношения. Европейския съюз вече притежава три от тези четири изисквания. Постоянно население, дефинира ясно определена територия. Е, има и правителство, въпреки че се твърди, че разпределението на властта не представлява точно правителство, парламента, съвета и а, комисията са реална а, власт. С, с създаването на службата а, ще се а, е, задоволи и последното изискване за отговаряне на определението национална държава. Чрез Лисабонския договор и службата а, за външни действия, Европейския съюз а, разполага, вече отговаря на всички основни и критерии, за да може по международното право да претендира за статута на национална държава. Това може да стане а, моментално и а, аз смятам, че това е заплаха за нашите отделни суверени държави. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви за а, спонтанната а, реакция. А, в момента има думата колегата Лукас Хартунг, не е зависим. Благодаря, господин председател. Днеска говорим за дипломатическата служба и ние сме против нея. И това е резултат от ужасния а, договор от Лисабон. А, холандското население гласува против него и то с право в началото. Има планове за една европейска супердипломация. Никой не знае как тази дипломация ще изглежда на практика, а междувременно Европейският съюз придобива все повече власт Политиката трябва да се прави в държавите и от държавите членки. Те трябва да си останат суверенни. А плановете на госпожа Ештън ще струват много пари. Бюджетите и до момента, и в момента са много натоварени. Вероятно за госпожа Ештън и за нейните сътрудници ще, трябват, ще трябва собствен самолет и за всякакви глупави инициативи ще трябва да се отделят огромни средства. Гражданите няма да имат право на глас, но ще трябва да плащат. Каква, какъв демократичен абсурд е това? Къде са всичките тези е, дипломатически представителства? Ще има, вероятно, в различните страни е едно холандско е, посолство и е, представителство, и едно представителство на Европейския съюз, но само в едно холандско посолство ние, ние може да получим, холандските граждани могат да получат услугите, които имат нужда. Благодаря, колега. Сега продължаваме нататък с записалите си за изказвания. Салафранка Санчес Нейра. Благодаря, господин председател. С декларацията на върховният представител приключва процесът на консултация. Трябва да благодарим на всички, които участваха в този процес, особено на докладчиците. Не трябва да се забравя, че службата за външно действие не е цел сама за себе си, тя е инструмент за външната политика на Европейския съюз, една ефективна външна политика. Сигурен съм, че гаранциите, които даде госпожа Аштън в нейното изявление, са достатъчни. Те ще допълнат правомощията на, тази, на този парламент по отношение на информацията и надзора. Може да бъдете уверени, госпожо Аждан, че парламентът ще бъде лоялен партньор вече това се доказа при е, срещата на новите ръководители на делегации в Вашингтон за Афганистан. Но а, новата служба, госпожа Аштън, а, трябва да бъде по-ефективна от онази, която тя замества. От името на НП аз бих искал да ви пожелая успех в създаването на службата. И в заключение искам да кажа, че по делата им ще ги познаете. А, господин Северен, минута и половина. Уважаеми дами и господа, трябва ни инициативна външна политика, която да се води от общите ни европейски цели, основана на общите ни е, ценности. Тази политика трябва да взема предвид нуждата от сигурност в цял свят и нуждата от солидарност не само в, но и отвъд Европейския съюз. Такава е една политика, която има за цел да увеличи капацитета на Европейския съюз на осигуряване на сигурност за своите граждани и да подобрява капацитета си да а, сформира глобалната среда, а не просто да реагира на промените се нуждае от един адекватен институционален инструмент. Нека да не забравяме, че тази служба не е политически орган, който ще вземе решение. Това е един общностен инструмент, който ще изпълнява е, външната политика и решения, свързани с външните действия. И то ще помага на процеса на вземане на решения ръководена от е, върховния е, представител. Европейския парламент ясно е посочвал значението на политическия контрол в бюджетното измерение на службата. Това от своя страна изисква прозрачност в функционирането на службата и яснота при представянето на консолидирания бюджет. По такъв начин парламентът ще може да проверява доколко средствата отговарят на политиката. Това споразумение не само отговаря на исканията на парламента, които споменах, но ще е в стояние своевременно да се справи с проблемите, които в момента председателя прекъсва оратора. Благодаря. прекъсва го председателя. Дава думата на следващият Андрю Дав. Изглежда, че вече сме съгласни относно инструментите и процесите, които трябва да се използват. Сега ни е необходим а, разговор за политиката. Трябва да бъдем достатъчно смели, за да може да сравним а, и оценим външната политика на страните членки, всяка взета по-отделно. Необходим е такъв дебат. Необходим ни разискване за нашата външна политика. Иначе няма да може да имаме обща политика за сигурност и отбрана, каквато трябва да имаме върховният представител като че ли е, избягва някои трудни въпроси. Например, защо все още пет страни не признават независимостта на Косово? Защо Гърция? Защо се позволява на Гърция да блокира е, изграждането на Македония като държава? Защо все още сме свидетели на студена война между Турция и Кипър? Надявам се, че като се задават именно такива трудни въпроси, ще се стимулират смели и новаторски творчески решения. Например, предложението а, за а, една обща мисия в рамките на общата политика за сигурност и отбрана за борба с организираната престъпност. Това е именно политическа стъпка, каквато ние в момента, от каквато ние в момента имаме нужда. и за което може да бъдат използвани високо квалифицираните дипломати и службата, която изграждаме. Благодаря ви за постигнатото до сега. Благодаря. Юдит Саргентини. За една минута. Благодаря, господин председателю. И други представители на Зелените вече повдигаха въпрос за представянето на жените в новата служба. Аз искам да подчертая сътрудничеството на, в областта на развитието като един отделен европейски процес. Господин Качмарек, докладчика е от Комисията по развитие, подчерта, че сътрудничеството в развитието не бива да се ползва единствено като морков, а всички останали политики като тояга. Много съм доволна от промените, които са залегнали в предложението за службата за външни действия, където отговорността за сътрудничеството в областта на развитието си остава в ръцете на комисаря Пи Балкс. По такъв начин ще можем да осигурим една свързана съвместна политика и ние, зелените, можем да помогнем за даването на гаранции за това, че външната политика ще бъде насочена към борбата с бедността. Господин Ашти Фокс има думата сега една минута. Благодаря, господин председател. Няма да скрие. Е, че аз против създаването на службата за външна действие. Мисля, че външната политика трябва да остане изключително право на страните членки. Но като прагматик трябва да приемам Европейския съюз такъв какъвто е, а не какъвто ми се иска да бъде. Затова приветствам е, работата свършена от нашите докладчици в техните преговори с баронеса Аштън. Най-важното е, че парламента ще може да упражнява надзор над бюджета на службата. В сегашното време трябва да сме сигурни, че парите на дъдокоплатца няма да бъдат прахосвани по, за инициативи като е, Европейският колеж за подготовка. Баронес Аждан ни уверява, че сърбата, службата ще бъде неутрална по отношение на разходите но ако искаме да служим добре на докоплаците, трябва да се придържаме към това обещание. Благодаря, колеги. Сега колегата Бастиан Белдер. Аз <clears throat> имам две причини, поради които съм против доклада. Смятам, че тук се вижда един нездравословен глад за власт. Е, като че ли госпожа Ештън няма достатъчно работа, тъй се дава и тази огромна служба. Имам чувството, че нещата доста се размиват. Последните седмици показаха, че институционалните експерименти за съвместяване на служби не са успешни. А сега няколко хиляди дипломати ще имат двойни длъжности и двойни функции. Тази сива зона между съвет и комисия не бива да се разширява. Ще се стигне до напрежение между органите. Благодаря. Филип Клай, една минута. Ja, dank u, eh, meneer de voorzitter. Nu, het is een goede zaak dat het Europees Parlement een zekere... Благодаря, господин председател. Парламента ще упражнява надзор и върху бюджета на службата, пък и върховният представител ще трябва да, бъде, да отговаря пред Европейският парламент. Но това се разбира от само себе си в една демократична система. Не мисля, е, обаче, че трябва да очакваме прекалено много. Може би ще имаме Европейска дипломатическа служба, но ако страните членки нямат общо виждане за външната политика, това ще остане просто една куха структура. Очевидно не всички сме на една и съща вълна. Ако погледнете веб-сайта на Европейския парламент, ще видите статия, в която се казва, че Европейския парламент помага Европейската служба за външно действие да бъде по-близка до гражданите. Какво значи това? Това е точно кухи, куха пропаганда, което значи, че хората все повече се от, отвръщат от Европейския съюз. Господин Сайрус Волски, минута и половина. Благодаря, господин Уважаеми колеги, Някои колеги предпочитат да има дипломатическа служба, така че сигурно биха предпочели да се обръщат към Бърнес Аштън като а, госпожо министър. Разполагаме с нови инструменти, които да откликват, откликват на новите а, трудности, с които се, е, пред които се изправяме е необходимо, разбира се, за тази цел да съберем всички а, налични ресурси. А, има редица технически обаче съображения, които предстои да вземем предвид. Без а, силна политическа и дипломатическа а, легитимност няма как да е ефективна службата. Именно а, от Европейския парламент проистича тази а, легитимност и решенията на а, Европейския парламент. Второ, Необходимо е а, да е представител на службата за спрямо всички 27 държави членки, големи и малки, нови и стари, от север до юг, от изток до запад, а, с всичките техни конкретни интереси. Именно за това е необходимо да се създаде обща отговорност и обща идентичност на базата на географската равнопоставена представителност. Надявам се, новата служба ще бъде по-общностна, по-отговорна и отчетна и по-справедливо организирана в географски план. С финансов регламент, който да е насочен. Кристиан Вигени има думата за една минута. Думата се даде на Кристиан Вигени. Уважаема госпожо Аштън, колеги, изразявам моето задоволство че европейската служба за външна дейност вече придобива реални очертания и много скоро ще бъде пълноценно функционираща структура. само преди половин година не малко колеги изразяваха съмнение доколко катрин аштън върховен представител по външната политика и политика на сигурност и заместник председател на европейската комисия ще бъде способна да се справи с предизвикателствата на новия пост натоварен с големи правомощия но и с големи отговорности мисля че времето опроверга тези съмнения и лейди аштън по един изключително умел начин успя да създаде основите на новата служба за което я поздравявам. трябва да отдадем дължимото и на европейския парламент от самото начало беше избран подход на сътрудничество който се надявам да запазим и когато приемаме промените във финансовия регламент и правилника за длъжностните лица. една от най конфликтните теми беше и си остава тази за така наречения географски баланс или казано по ясно справедливото представителство на страните членки този проблем засяга главно новите страни членки които са силно подценени все още и като брой представители и като позиции в йерархията. аз самият идвам от такава страна и ви уверявам че ще направим грешка ако не запазим висока чувствителност по този въпрос. само така ще гарантираме че всички европейски граждани ще се чувстват адекватно представени в новата служба в същото време се обръщам към дипломатическите служби на новите страни членки да предприемат мерки за допълнителна квалификация и обучение когато това е необходимо за да представят конкурентоспособни кандидати. накрая бих искал още отсега да бъдат дадени ясни гаранции че няма да се толерира по никакъв начин злоупотребата с позиции в дипломатическата служба за решаване на чисто национални проблеми в ущърб на дългосрочните цели и интереси на европейския съюз. Чарлз Горенс. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на Елмар Брок и Гифер Хофштад за това, че са проявили политическа мъдрост в, в своята работа. Трябва да се признаят усилията за запазване на наша политика в областта на развитието. Искам да поздравя също така и работата на комисара Фибалкс. Нещо, което е абсолютно необходимо за запазване на кохерентността, на непротиворечеста на политиката на Европейския съюз в тази област. Необходимо е да търсим синергия вътре в самата служба. Е, е, абсолютно необходимо е тя да говори с един и с глас онези, които се изразяват, онези, които говорят от името на Европейския съюз, не трябва да бъдат в противоречие с това, което говорят външните министри на страните членки. За тази цел е необходима една истинска външна политика на Европейския съюз. И това е едно голямо предизвикателство ще ни трябва едно мнение по отношение на сигурността, едно мнение по, по отношение на влизането на Турция в Европейския съюз, а не няколко мнения и по всички други важни въпроси. Благодаря. Благодаря колегата Мирослав Петровски за една минута. Шановни Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа. Европейската дипломатическа служба се основава на Лисабонския договор, който бе прият без референдум. Гражданите на Европа нямаха възможност да се изкажат по този въпрос. Има много бели петна и пропуски. Остановяваме, че най-важните места се заемат от определени държави и това става не по географски критерии. Има и дистанция, дистанциране от националните парламенти. Националните парламенти нямат възможност да контролират общата външна политика и политика за сигурност. Този факт означава, че се създава един специален клуб. Трябва да помислим дали на фона на кризата трябва да отвояваме тази позиция? Арно Данжан. Благодаря, господин председател, госпожо Аштан. Искам да е, е, изреза подкрепата на френската делегация в рамките на ЕНП и да ви поздравя за добрия компромис, е, който са постигнали нашите представители господин Ферховщад и Елмар Брок в една област като сигурността, външните политика, отбраната, политика, която виждаме необходимост от нея и в крайбрежието на Сомалия, и в Ивицата Газа, и още къде ли не. Поздравявам този компромис и по-голямата роля на парламента и наред с това трябва да се отбележи необходимостта от стратегията на тази служба, за да може нашата политика да бъде по-амбициозна, по-кохерентна и по-ефективна. Като председател на комисията по сигурност и отбрана в парламента, искам да поздравя специално, че ще се, се предвиждат ефективи за управление на кризите. Ваша ще бъде отговорността да гарантирате, че Европейския съюз ще запази своите способности в това отношение, като се отхвърлят всякакви абсолютно необосновани съмнения за милитаризиране на службата и същевременно се включи колкото може повече парламентът, за да се осигури легитимността на всички операции на Европейския съюз. Ричард Хоуит. Поздравявам Кати Аштън и колегите за това, че са достигнали до компромис, който запазва нашата визия за дипломатическата служба, която да покрива всичките необходими за Европейския съюз дейности и за това, че са се справили с комисията и съвета, които е, имаха за цел основно да запазят бюрократичната си империя. Тези, които се притесняват за националната представителност, е, трябва да призовават е, е, върховния представител да е, подхожда към набирането на е, новия персонал на базата на конкретни заслуги и опит колегите, които а, се опитаха да махнат от днешния ред а, този въпрос, а, трябва сега а, да гледат на нещата през призмата на финансовия а, регламент. Наближи момента, когато ще отбележим една година от назначаването на върховния представител, а едва сега ще започне да функционира службата. Джефри Ван Орден има сега думата. Е, е, аз поначало бях против създаването на тази служба. Това е една от зловредните последици е, от Лисабонският договор. нямахме нужда от нея. Но аз се, признавам сега, че съществуването на службата е факт. И затова бих искал да помоля върховният представител да даде следните гаранции във връзка с службата. Първо, че няма да се увеличат разходите на Европейския съюз или на националните бюджети. Второ, че тя няма по никакъв начин да се намесва в националните дипломатически служби или да намалява тяхната роля, особено на Великобритания. Трето, че тя няма да стане още един непрозрачен бюрократичен апарат. И четвърто, че ще се съгласи с надзора на националните парламенти и на Европейският парламент. И като казвам това, и като имам предвид нейните отговорности, като имам предвид, че асамблеята на ЗЕС сега е разпусната, Европейския парламент и националните парламенти трябва да упражняват, благодаря, казва председателя. Като имаме предвид, че Председателя прекъсва, прекъсва господин Джефри Ван Орден. Даниел Каспари. Надявам се, че чухте края на изказването ми, казва господин Джефри Ван Орден. Уважаеми колеги, дипломатическата служба е още една стъпка в посока обща външна политика. Мисля, че това е чудесен шанс. Госпожо Ештън, желая ви успех в работата ви през следващите години. Благодаря на колегата Брок с неговите сътрудници. Мисля, че това, което направихте при преговорите, това, което постигнахте не само за парламента, а и за гражданите на Европа е безпредседентно, чудесно. Но всъщност от десетилетия има обща външна политика. Имаме много е, добри примери за това. Те, тази традиция може да се продължи от дипломатическата служба. Мога да си пожелая обаче бъдещата дипломатична служба да не блокира е, политически инициативи в други области, например във външната търговия. Искам е, специално да се позова на становището на е, Комисията по външна търговия и на становището на моята политическа група. Много ще се радвам, госпожо Ещен, ако вашите колеги вземат предвид нашето становище. Господин Бергман, една минута. Thank you, Chair. Voorzitter, er is in een paar maanden heel veel veranderd in de opzet van de European External Action. Благодаря ви, господин председател. Много неща се промениха в представата за службата през последните няколко месеца през януари, когато изслушахме комисията, критикувахме факта, че а, комисаря, която, който отговаря за развитието, ще участва в външната политика, без това да му е работа. А пък а, изглеждаше, че а, развитието и политиките в него а, се с някакси до търговия. Това не е един модерен а, подход и смятаме, че структурата в момента е съществено подобрена и това благодарение на докладчика. Развитието е явно и точно интегрирано и в момента Катрин Аштин ще е, следи този процес. Европейския съюз е, по такъв начин ще може да отстоява правата на гражданите на развиващите се страни. парламента трябва да гарантира и по-нататъчното изпълняване на тая е, роля. Томас Поремба има думата. Искам да подчертая, че Европейският парламент се държи доста конструктивно. Що се отнася до сътрудничеството с върховния представител, ние успяхме да постигнем резултати, които увеличават потенциала на тази служба. Но трябва и да мислим, че служителите, бъдещата служба, трябва да са не само добри професионалисти и много компетентни, но те трябва да, но назначенията трябва да отговарят и на географски критерии. Диплом, дипломати от новите държави членки нямат 10 годишен стаж в европейската политика, но те могат да допринесат с други свои качества. Използвайте поляците чехите, словаците, защото потенциала на службата само ще се увеличи с такива служители. Това е моят апел. Пожелавам ви кораж и смелост за припостигане на успеха. Господин Кра Краселе. Госпожа Крайсле, Дипломатическата служба получи своето кръщение, обаче ние не знаем какъв ще е персонала, какви ще са функциите, какъв ще е бюджета на тази служба. Не знаем колко хора ще са необходими. Се, говори се за е, слу, служители на времени и на е, постоянни договори. Става дума за една служба, която ще е много трудно контролирана. И още сега искам да кажа че надявам се наистина да се подчините на разпоредбите при финансовия надзор и при освобождаването от отговорност, но много се надявам това наистина да бъде приложено на практика. Моля, кажете го това на вашите служители и посланици. Надявам се да намалите разходите на тази структура като използвате и структурата на комисията. Мисля, че а, сме длъжни в името на гражданите да намаляваме разходите и да работим ефективно. А, давайте ясен отчет за тези разходи и отстранявайте конфликти между дипломатическата служба и комисията. Само по такъв начин ще имате успех. Благодаря господин Волфган Крайслдорфлер. Една минута. Една обща външна европейска политика ни трябва и тя може много лесно да бъде осъществена, ако се последват нашите предложения за финансовия регламент и за длъжностните лица. Но тук трябва да се преодолеят някои национални интереси и някои суети. В противен случай няма да може да имаме влияние върху тази служба. Хубаво е, че, че човешките права са приоритет на службата, а хубаво е, че някои аспекти, например политиката за добросъседство, ще остане прерогатив на комисията. Казахте, че въпросът е, че служителите трябва да имат висока компетентност и не е важно от коя държава идват. Те трябва да защитават европейските интереси, а не да, са, да се оставят под натиска, на, под натиска на националните правителства. Госпожо Ещен, желая ви успех. Анжи Гжеп, е, за една минута. Благодаря, е, господин председател. Господин комисар, госпожа Аштън. Преди всичко бих искал да поздравя авторите на този доклад. Той ще, помоли, ще помогне за създаване на една ефективна служба за външна дейност. Възлагам големи надежди на, тази служба, големи надежди възлагам на госпожа Аштън, върховен представител за външна дейност. Е, службата трябва, наред с външната политика, да защитава е, правата на човека. Но как ще става това на практика? Мисля, че е необходимо добро географско представителство в е, рамките на службата. Защото службата ще бъде представител на всички ни. И затова новите страни членки не трябва да бъдат пренебрегвани. Сега, благодаря. Сега е господин Галер. Вълни сме от резултата и от компромиса. Общностният подход ще бъде запазен, а както и на финансовия надзор от страна на Европейския парламент някои дефицити за, в правилника на длъжностни, за длъжностните лица и финансови регламент също ще бъдат отстранени. През последните два мандата също постигнахме като парламент някои успехи. Мисля обаче, че някои от капацитетите си трябва да а, използваме по-добре. Трябва да погледнем реалността не от високо, а на ниво на нивото на персонала. Само по този, начин, по този начин ще успеем да изпълним задачите си. Благодаря, госпожа Ройтова, една минута. Пане председо, служба внешних стахов буде видителни а визна... Уважаеми господин председателю, Външната служба ще бъде много важен инструмент в изпълняване на в изпълнение на външната политика. Трябва ни единна външна политика, а не 27 отделни политики. Много се радвам, че а, нашите колеги успяха да участват в а, общия диалог с а, съвета. Дипломатическата служба ще представлява Европейския съюз и неговите интереси, а не отделните национални а, интереси. Дипломатите трябва да получават своето възнаграждение от европейския бюджет на базата на същия правилник за длъжните е, лица независимо, че ще бъдат е, назначавани част от тях от е, държавите е, членки. Те ще са лоялни на новата институция. Аз съм съгласна, че качеството на дипломатите трябва да бъде основно съображение. А, но е важно да постигнем и едно, един добър географски баланс. Ако Искаме да се радва на доверие службата от страна на държавите членки. Е, е, това е необходимо да се направи и също да се направи всичко възможно да е, се гарантира. Много бързо четахте. Свършихте за минута и 20 на место за минута и половина. За Зана можехте по-рано, по-бавно да говорите. Сега господин Павел Залевски. За мен е важен ден, за нас всички е важен ден. Утре ще гласуваме и що ще гласуваме един важен документ, който поставя основите на Европейската дипломатическа служба. Е, ние искаме европейска дипломация. Лисабонския договор ни дава този шанс. Ясно е, че имаше съмнение – определени съмнения в началото на създаването на тази служба. Много държави имат проблеми с предаване, отказване се, от, от, с отказването от компетенциите си и полагането им във ваши ръце. Освен това, важен е и въпроса за географското представителство. Това е страшно важно. Много се надявам то да е на лице във вашата служба. Благодаря, благодаря госпожа Руитен. Една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря. Искам да благодаря специално на, не само на Елмар Брок, но и на, на Гифер Хофштадт които се постараха, защото нашият глас да бъде чут силно и ясно в Европа. Холандското правителство имаше свои представители на конвента и тези представители бяха в полза на създаването на една дипломатическа служба на Европейския съюз. Има 75 изменения към предложението на съвета. Става дума не за не за междуправителствен, а за обществен подход. Парламентът има какво да каже и по политиката, и по стратегията, и как ще се назначават посланниците. Най-малкото 60% ще бъдат служители на Европейския съюз. Ще участват и национални дипломати, но сега идва трудното. Сега е трудното. Дали ще успеете вие, Лейди Аштън, да гарантирате това, да говорим с един глас пред света? Благодаря ви. И сега привличане на вниманието на председателя. Лена Коларска-Бобинска за една минута. Господин председател, госпожо Аштън, смятам, че службата за външна дейност ще помогне за укрепване на образа на Европейският съюз в очите на неговите граждани. Е, тя ще допренесе и за изпълняване на някои много важни цели на Европейския съюз, включително и в областта на енерги... енергийната политика. За тази цел обаче е важно а, да има специалисти а, в, в конкретните области. Не става дума за общи а, специалисти по всичко, дипломати. А, трябва да се наемат експерти, а, които познават добре отделните въпроси, енергийната политика, економическата политика и така нататък. Необходима ни е гъвкавост. Не трябва не само да прилагаме критерии за балансирано географско представяне, но също така да наемам експерти, които не са обязателно а, представители на отделните държави. Трябва да партнираме с неправителствените организации, и с други а, публични субекти, за да може да постигнем нашите цели. А, председателят прекъсва и дава думата на следващият за една минута. Благодаря. Създаването на външната служба е правилна стъпка в правилната, голяма стъпка в правилната посока и ще доведе до големи промени. Очакваме ускоряването на интеграцията на външната политика. Аз искам да спомена разликата, пропаста между нашите усилия и действителността, защото в действителност а, има проблеми с служителите в службата. А, теоретично ние говорим за географски баланс, но същевременно се провеждат интервюта за назначаване на работа. И опитът, който до сега са имали е, новите държави членки, показват, че за тях има малко шансове, малко надежда. Затова смятам, че тези, които отговарят за процеса, трябва е, по един или по друг начин в крайна сметка да спазят е, принципите, които са прияти в този парламент. Колкото по-рано стане това, толкова по-добре. Господин Иво Вайкл има думата сега. Господин председателю, Лейди Аштън, вчера посрещнахме един господин в парламента, който не е дипломат, нито пък политик, който се занимава с а, външни е, отношения. За Джон Гин говоря, който е директор на службата на ОНЕ в Газа и той ни запозна с работата си там. Той ни каза повече, отколкото могат да ни кажат външните министри, които отказват да ходят в Газа. Какво искам да кажа? Поздравявам ви за създаването на службата и ви благодаря за усилията, които вие и колегите ви сте посветили в осигуряването на ефективност на службата. Но службата ще бъде точно толкова ефективна, колкото е, е находчива. Тя ще зависи на интелектуалните си ресурси, Пожелавам ви да съберете един силен екип креативни специалисти. Благодаря. Антонио Лопес и Сторес има думата сега. Благодаря. Тези от нас, които вярват в Европейския съюз, мисля, че следва да се поздравим, особено в контекста на економическата и политическата криза, правим една правилна стъпка – И не само върховния представител следва да поздравяваме, ами всеки го. Например, Елмар Брок, който много допринесе за постигането на съгласие. Вие, госпожо Аштан, сама казахте, че основно трябва да браним интереса на Съюза. Но на базата на това, което чухме до сега, мисля, че можем още веднъж да подчертаем, е, че основното, което ни трябва е ефективност. Е, сигурни сме, че и вие на това ще отдавате е, приоритет и бих искал от името на е НП е, да е, изкажа нашата подкрепа в тази задача. Госпожа Андрикеле. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя нашите колеги, които толкова много допринесаха за защитата на позициите на парламента пред съвета и комисията. Създаването в създаването на тази служба. Резултатът ще бъде в интерес на европейската интеграция, пък и на Европейският парламент. Много важно е, че парламента успя на практика да приложи общностният метод. А също така да настои на своите правомощия за бюджетен надзор. Много важен е принципа на бюджетният баланс, когато става дума за набиране на кадри за новата служба. Трябва да настоя, че този принцип не трябва да бъде пренебрегван нито сега, нито по-нататък. И накрая очакваме много от предстоящият правилник за персонала и за финансовата дейност на службата. Благодаря, Ана Гомес, за една минута. Microfone. Thank you. O Serviço Europeu de Ação Externa deverá ser um instrumento decisivo para tornar coerente, eficaz, legítima e democrática a política. За да бъде ефективна тази служба, всички ние тук, и върховния представител, и комисията, и парламента трябва да свършат своя дял от работата. Нещо, което не виждаме а, за сега. Всичко това няма да бъде постигнато а, без опазване на човешките права, правата на жените, а, върховенството на закона без защитата на основните ценности. От тях трябва да се ръководят от които работят в службата за външна дейност. Европейският съюз не може да няма място в съвета за сигурност на ООН. Надявам се, госпожо Аштън, че ще настоите за незабавно реформиране на съвета за сигурност. Благодаря. Хубаво е, че достигнахме споразумение, постигнахме консенсус. Представители на социалистите на НП и от моята политическа група говореха за географското представителство. Може би за вас това се разбира от само себе си. На второ място, е, службата не би трябвало да замества дипломатическите представителства на държавите членки. Мисля, че няма и такава амбиция. По-скоро трябва да се концентрирате върху дейности, които засягат човешките права, защото това са европейските ценности. Това е моят апел към вас, госпожо Ещен. Мислете за географията и за човешките права. Благодаря. Господин Бронс, за една минута. Благодаря ви, господин председател. Върховният представител трябва да получи мандат от съвета, който се състои от представители на държавите членки, но както чухме от докладчиците, външната политика не бива да се пренационализира, защото по такъв начин ще се прекрачат е, забранените зони, които са определени от държавите членки. Съветът трябва да предостави мандат на е, върховния представител, без обаче членовете му да се месят. Е, днешните разисквания показват ясно, че институциите, които ще са, която, институцията, която ще е най-близко до новата служба е комисията, на която върховният представител и заместник председател. Британското правителство пое инициативата а, да а, забули а, външния министр на Европейския съюз под неясното име върховен а, представител, за да не се разбере, че се създава една нова свръхдържава на европейския континент. Господин Лухан има думата за една минута. Една минута. Господин председател, госпожо върховен представител, навлизаме в много важен етап в създаването на службата за външна дейност. Важно е решенията да бъдат прияти колкото може по-бързо, за да може службата да започне да функционира преди края на годината и да може да а, отговори на това, което и възлага договора. Не толкова ясен е обаче начина, по който ще осигурим географски баланс в тази служба новите страни членки и особено а, такива страни като Румъния, които бяха сред последните, които влезаха в Европейския съюз, и не са добре, доставено, достатъчно добре представени а, за сега. А, искам да знам по какъв начин а, ще може а, да се а, преодолее това положение. Нямам впечатлението, че имате много ясна представа как точно ще се постигне този географски баланс. Като става дума не само за дипломатите, но и за дирекциите. Благодаря. Благодаря. Госпожо Аштън, давам ви думата. Госпожо Аштън, давам ви думата за отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички ви, най-вече на тези, които ам, оказаха подкрепа. Тези от вас, които не са в състояние да подкрепят предложението, надявам се да ви спечелим по-нататък и се надявам в един момент да започнете да се гордеете с това, което сме създали заедно. Между другото, никога не съм казвала, че трябва да имам собствен самолет. Ако ми предлагате самолет, е, нямам проблеми, но аз никога не съм казвала, че ми трябва. Бих искала сега да засегна някои от конкретните въпроси, които бяха повдигнати неколкократно от някои от вас. Ще започна с това, с което започна госпожа Луначек, а именно нуждата много внимателно да се разгледат равните възможности, които се предоставят. Това, за което говоря, не е свързано само с равни възможности, но и с равен достъп, осигуряване на такива процеси и процедури, които дават възможност за постигането на равновесие в полов и географски план. А това е нещо, в което аз имам много богат опит и ще продължавам да настоявам на него и тук. Господин Калфин и други колеги говориха за ресурсите и аз много добре разбирам че е, трябва да оползотворяваме максимално добре ресурсите си. Аз много добре знам в, в какъв економически контекст се ражда тая служба, но дори да беше е, друг економическия фон, а, бих казала, че една ефективна служба, която а, функционира добре, е тази, която използва добре ресурсите си. Това а, включва и служителите. В момента около 800 дипломати имаме, една трета от които работят е, отвъд границите. Във Франция има над 6000, в е, Холандия 2000, а има други държави членки, в които са много по-малко, а пък трети, в които е, бройката на дипломатите е горе-долу сравнива. Това ви го давам като пример, за да видите какво е положението. Друго нещо, с което съм много наясно, е, че работим в епохата след Лисабонския договор и променените функции на съвета. Е, за някои от нашите делегации, по-специално Нью Йорк и Женева, ще трябва да се е, добавят е, служители така че а, поемам ангажимент да се създаде една ефективна служба, която да е в състояние да си върши работата, онази работа, която ние сме се споразумели, че трябва да се свърши. Много се радвам, че а, това ще става в една изключително прозрачна среда. Много се радвам, че важна роля ще играе Европейския парламент а, от бюджетната комисия и освобождаването от отговорност. После конкретни а, въпроси, господин Ламдорф, аз си оставам на моята си позиция, която ще намерите в а, преработения проект на документа за службата. Господин Танък. Вие и е, други колеги а, споменахте участието на националните събрания. Това е нещо доста интересно и структурата, която планирам да създам в службата, а, ще покрива както отношение с Европейския парламент, така и с националните парламенти. Спомням си, когато трябваше да пътувам между Москва, Киев, Брюксел в Испания трябваше да се виждам с председателите на комисиите по външни работи от различните държави членки. А от тази есен нататък Белгийското председателство ще ги събира вече на едно място. А, да, ще направим всичко възможно да осигурим и това общуване. Също така си давам сметка, че трябва да има възможности за различни хора да работят в службата. Е, господин Осакес, който ръководеше делегацията ни в Афганистан, също беше политик, външен министр и дипломант, може е, да потвърди как вече сме оползотворили е, да използваме новите инструменти, осигуряване от договора. Благодаря на всички ви за подкрепата. Що се отнася до Комисията по правата на човека, аз работя с нея в тясно сътрудничество. И а, ще продължавам а, да отстоявам този приоритет. Много от вас повдигнаха а, въпроса свързан с географския баланс. Няма какво да кажа, освен това, че а, можете да разчитате на пълна ангажираност от моя страна, а във вашия преглед на дейността ще видите дали съм си изпълнила ангажимента. Това, което, а, по което съм абсолютно категорична, е, че ще назначавам единствено по заслуги. А, да, интервюта вече се провеждат и мога да ви кажа, че кандидатите са от най-различни краища на Европейския съюз. Ще се запознаете с първият транш назначени и както и втория транш през септември. А, и аз ще правя всичко възможно да осигурявам както географски, така и полов баланс. Но, както казах, за половия баланс трябва да направим повече, за да насърчаваме жени да кандидатстват. Когато дойдат да работят, те са чудесни служители, но трябва да ги насърчим да проявяват интерес Що се отнася до географския план, ще можете във вашите прегледи да оцените какво сме свършили по въпроса относно повишаване на капацитета на а, дейностите ни. А, да, има няколко инциденти, които се случиха в контекста на кризите наскоро. През следващите седмици ще направя редица посещения, това число в Близки изтоки и ще се говори е, за това какво Европейски съюз може да направи, за да е, ускори отслабването или премахването на блокадата в е, Газа. Има много други места, където е, ще се опитваме да подпомагаме хората и възможностите също за предоставяне на помощи. Това е нещо, по което работим заедно с колегата ми Кристалина Георгиева. Много важни въпроси бяха зададени. Не мога да отговоря на всичките, но бих искала още веднъж сега да благодаря на всички от вас, които взеха участие в разискванията докладчиците, както и отделните от вас депутати, които отделиха време за да проведат този разговор с мен това, което създаваме, е нещо, с което парламентът би трябвало да се гордее. Благодаря ви. Благодаря ви, е, госпожо заместник председател на Европейската комисия, върховен представител да за външна дейност. А сега от името на Европейската комисия господин Марш Шефкович. Благодаря, господин председател. А, а, а, радвам се на, на подкрепата на Европейския парламент за създаването на Европейска служба за външна дейност. Утре това ще бъде исторически ден. Утре ще бъде исторически ден, когато ние ще излезем с нов, нови сили на световната сцена. На световната сцена трябва да се опитаме да довършим започнатото правилника за персонала, финансовият правилник и всичко останало. Бих искал също така да кажа, че сме готови да проучим всички възможности, при които комисията може да помага на службата за външна дейност при изключване на споразумение, за да може да се постигне по-висока ефективност. Обеден съм, господин председател, че Европейската служба за външна дейност ще създаде по-добра синергия, по-висока ефективност и по-добри дипломатически услуги за гражданите на Европа, когато те са в чужбина и имат нужда от помощ. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин заместник председател. Сега Гифер Хофштадт, единият от докладчиците. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, които участваха в дебата. Благодаря, благодаря за подкрепата, която дадаха на господин Брок, на мен самия, на господин Галтиери. Искам просто да кажа, че не разбирам някои от изказванията. Изказвания, които казват, не, трябва именно страните членки изключително да бъдат а, а, отговорни за външната политика. А, но, а, вижте, пред какво сме изправени? Тероризма, той изпира ли се пред националните граници? Е, може ли да се ограничи в отделните страни или пък измененията в климата? Как може да се решават проблемите на измененията в климата, ако кажем не, не, не, не, не, не, само страните членки трябва да бъдат отговорни за външната политика или пък иммиграционните вълни. Същото е и там. И затова се питам как може а, а, някои колеги все още да живеят в 19 век, а, когато а, отделната страна решаваше баланса на силите, решаваше всички проблеми. Но в друг свят живеем, господин председател. многополюсен свят. това е първо. Има още нещо, което ме шокира. Казват, о, това ще струва много пари. Това ще струва пари на дънакоплатеца. Тъкмо напротив, господин председател, това ще спести пари на дънакоплатеца. Защото в, в десетки е, случаи за много страни членки това ще даде възможност да намалят е, своите консулски служби в редица страни в света. Именно по този начин ще можем да спестим средства. И трето, мисля, че това е само началото. Службата за външна дейност е една дипломатическа служба, за която трябва да има и външна политика. Според мен първо трябва да има служба, дипломатическа служба и след това да има обща външна политика. Без дипломатическа служба, подобна политика не е възможно, ще имаме 27 външни политики. Какъв е следващия етап? Следващият етап е да работим повече за европейската отбрана. Защото европейска дипломация без европейска отбрана няма да може. И за да могат европейските инстанции да работят както трябва, наистина трябва да имаме една обща политика на отбрана. А сега другият докладчик Елмар Брок, имате думата. Уважаеми господин председател, дами и господа, 70% от населението на Европа е за една обща външна политика и политика за сигурност. Е, нито, нито, една, нито едно число не е толкова високо в подкрепа на една европейска политика. И тук не става дума за суверенитет за отдаване на суверенитет, а, а като а става дума за умножаване, за оголемяване на нашия суверенитет, който ние ще по получим обратно. Благодаря, госпожо Аштен, за обещанията, които дадохте, за това, че решението за създаването на дипломатическата служба ще бъде публикувано в официалния вестник. Трябва да кажа и нещо за разпределението на позициите в службата. А, тези позиции няма да бъдат заети само от хора от съвета. Това е залегнало и в законодателната резолюция, с която излязохме. Там са залегнали нашите представи за това. Искам да кажа на госпожа Ештън, че е, купчината хартия пред госпожа Гресле символизира огромния интерес финансов, за, за финансов надзор към вашата служба. И, уважаеми колеги, искам да благодаря на а, господата Ферховштад и Галтиери. Искам да благодаря на всички колеги, на вас, госпожо Ещен и на господин Кристоферсън за доброто сътрудничество. Но по изключение Позволете ми да благодаря и на Ива Палатова, служителка в парламента. Благодаря за цялостната подкрепа. Благодаря. Още един път благодаря. Благодаря, Лейди Аштон. Благодаря за вашата работа, за сътрудничество с Европейският парламент. Това е много важно за нас. Благодаря на колегите, които водиха преговорите на, благодаря на заместно председател на комисията Севкович, благодаря на всички представители на, на парламентарните комисии, благодаря за чудесната работа. Закривам този дебат.